Allora, anche se siamo pochi, direi di cominciare. Колеги, нека да започваме, нищо, че не сме много. Разбира се, че има обяснение за това, че колегите закъсняват. Знаете, че е блокирано пред парламента, улиците също са блокирани, има огромни задръствания в града. Така че, нека да започнем ние. Няколко новини. Първо, решение и предложение от заседанието на координаторите вчера вечерта. Имаме избор на доклади, след това за изборите 2014 избрани са двама са докладчици Чарковски и Гуалтиери. Що се отнася до статистическия доклад, аз бях помолен да напиша доклада. Тази сутрин трябваше да има гласуване, но това е махнато от дневния ред, защото има едно споразумение. Извинявайте. Тези дни не се чувствам много добре. Така. И ще си тръгна в един момент. Много се извинявам. Извинявам се някой заместник председател всъщност да дойде, защото иначе не мога да си тръгна. докладчик за, от съответната компетентна комисия ще ни даде помощ, т.е. ще ни помогне да се разберем по въпроса. След това нашата комисия трябва да излезе със становище по един доклад на комисията Юри, свързана с правомощията на Европейската комисия. Нямаме докладчик. На следващото заседание ще има. Un nuovo progetto di relazione sarà presentato Нов доклад ще бъде представен от колегата Дав. за протокола за Чехия. 159 член искаше се тълкование по него, но координаторите, преди да излезем с становище, е, пока, поискаха да има юридическо становище от юридическата служба на парламента, така и ще постъпим. След това по искане на Юри, седми член ще бъде разгледан от нас, от регламента за премахването на имунитет в случай, че има искания за защита след подаването на такова искане. След това имаме съвместни заседания по съответния член в правилника, по Стоколската програма, за която вече 151 член е одобрен от Либе и Юри. И нашата комисия трябваше да одобри тази програма. 27 февруари 2013 година ще организираме едно извънредно събиране или заседание в Брюксел. Ще проведем семинар по две теми той ще бъде сутринта. А, Флорентинския университет Евро е поискал а, участие. Ще участват различни фундации. Темата е политическите фундации. Пет години на насърчаване на политическа демократична култура в Европейския съюз достъпа до гласуването, гражданството, националност, избори, местни избори, регионални избори, национални избори и европейски избори. Това е тема, която отговаря на едно изследване, което е поръчано на Евро, това е института в Флоренция, от нашата комисия. Мисля, че това са всички новини. Ако няма никой нищо против, преминаваме към 11-та точка от дневния ред ще разглеждаме конституционните проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз. Трзасковски и Гуалтиери. Обсъждали сме тази тема, нямаме работен документ, надяваме се скоро да излезете с него. Ще започнем с двамата съдокладчици. Първи е... Кой ще говори всъщност, питам ви прав? Кой иска? Засковски. Имате думата. <clears throat> Имам една добра фраза за начало, а тя е работим по работния документ. И всъщност точно това правим. Движим се в правилната посока. Ясно ние какво искаме да направим вече. Имаме ясни определения на многостепенното управление изясняваме дефинициите. На предходни застания на комисията сме заявявали, че първо ще говорим за мобилизиране на потенциала на съществуващите учредителни договори. Тоест, какво може да се направи по договорите, така както в момента съществуват те. Това не е нещо ново. Дебата за паричния съюз а, и по другите се съсредоточава точно върху това, т.е. какво може да се направи с настоящата уредба и след това да се гледа напред, да се види какво може да се направи, ако ще се променят договорите. Подобряване на управлението в Европейския съюз посредством използване на потенциала на договорите по отношение на економическата политика, политиката по заедостта, социалната политика, връзките с ЕЦБ. Работим по това в нашата комисия, подготвяйки становищата. Прозрачността, легитимността на европейския семестър, банков надзор след това ще бъде засегнат. Тоест, всичко, което е в момента включено в Европейския паричен съюз. Гледаме и напред. Възможности за данъчен и политически съюз. И накрая се впускаме в евентуални промени в учредителните договори, евентуални промени, които биха вървели съпътстващо с това, което правим сега, и пък и в бъдеще, когато се очаква да се замислим за промяна на договорите. Най-важното е да се стигне до определени заключения, теми, по темата, като заявим точно какво искаме. Всичко това, което се спомена в предходните ни изказвания, ще бъде записано тук. Има яснота и по време на изслушванията вече. Тоест, опитваме се да заобучим европейската интеграция на базата на методите, които имаме сега без а, да се занимават с това правителствата. Малко на по-високо ниво се опитваме да го направим, защото казваме, че общностния метод и междуправителствения метод като разлика не са добре обяснени. Говорим за риска от а, фрагментация и какво да правим с многостепенното управление. А каквото и да правим, трябва да се направи така, че ако има разделения, те да не бъдат постоянни, да бъдат доброволни, да не се създават нови институции. Защото най-важното, освен да си заложим приоритетите, е ясно да заявим какви са приоритетите на парламента, как виждаме бъдещето. Опитваме се да надградим на направеното от шерпите по време на преговорите. определен смисъл това е отправната ни точка. Какво правим в момента? Първо, трябва да решим какви са конкретните елементи, които трябва да включим. Тук нямаме такъв проблем по съществуващите договори, макар че някои от идеите могат да бъдат успорени, защото знаете, че не ни е съвсем ясно какво може да се направи по договора, какво ще изисква промяна в договора и ние искаме ли да сме малко по-амбициозни. Е, Тоест, да се опитаме да убедим юристите в определени наши убеждения. Така че трябва да видим какво можем да направим ние, когато решим да променяме или не договорите. Това е структурата на доклада ни. Ще го направим последния начин. Първо ще има работен документ, който ще ви предложим, а не проекто доклад, тъй като искаме да обсъдим структурата с вас, и амбициите на този доклад, преди да запишем всъщност е, окончателната му структура, така че да включим вашите идеи и да има широка подкрепа. Представих ви общи елементи за близкото бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Църковски. Изброихте ни различните теми, нещо като индекс на темите, за настоящето, за бъдещето. Господин Галтиер има думата. Thank you, Chair. Е... Благодаря, господин председател. Аз ще добавя някои неща към това, което вече се каза относно о, графика мисля, че окончателният доклад на Ван Ромпой предполага да започнем първо да го изчакаме, след това да започнем да работим, да изготвим нашия доклад заедно с госпожа Таесен. Започнахме преди няколко дни. Така че това са допълнителни аргументи, подкрепящи нашето решение да отложим изработката на проект проекто документа. и също така нашето решение да изготвим работен документ. Искам да благодаря на секретарята, защото документът е почти готов и се надяваме да можем да го представим на следващото заседание. искам да добавя някои неща относно изработването на многостепенната схема. Мисля, че текста а, на работния документ прави разлика между степенното управление и управление на много равнища. Многостепенното управление – трябва да отразява новото измерение. И трябва да обсъдим Кое? кое е понятие по-подходящо, когато говорим за управление в економическия и валутен съвет. Ние правим разлика между страни от еврозоната и страни извън еврозоната. Това разграничаване има смисъл. Това това разграничение политическо, но също така и, и не само политическо. Може би трябва да се прави е, разлика и между държави, които не са членове на еврозоната и на кандидатстват, и държави, които желаят в един момент да се присъединят към е, еврозоната. Мисля, че трябва да е, вземем предвид тези разсъждения, да ги поставим в основата на нашата разработка. Важно е също така да имаме предвид и ресурсите. А, освен това, трябва да видим какво по-нататъчно разграничение е, ще направим, защото а, е, за момента имаме 25 държави, е, Дания и е, е, Чехия, които са извън еврозоната. Това, което е важно от гледна точка на институциите, е факта, че се създава де-факто една нова институция, а, а именно срещата на върха на страните от еврозоната. Съгласно е, Член 12 представлява един добър, е, добър компромис, който предлага възможност да се включат държавите, за които се предвижда дерогация. Тази е, среща на върха е, става референтен орган за Европейския парламент с е, силен политически е, статус и го доближава до Европейския съюз, макар че този орган е неформален. Смятам, имаме тези три многостепени е, формата. И много зависи за кой модел управление на економическия и валутен съюз мислим? В канцлера Меркел в нейната реч пред парламента а, а, говори за съюз на стабилност и двойна а, а, сила. Мисля, че това понятие няма да влезе в учебниците по история, но тук става дума за един съюз на правилата, в който управлението на економическия и валутен съюз се базира на някакви правила и от силата на пазара зависи това дали ще накарат е, тези правила да заработят. Тоест, въвеждат се нови, нови правила, наред с прерогативите на всяко едно правителство. Бих, бихме могли тук да ползваме дефиницията на Хаберман за изпълнителния федерализъм ако а, се придържаме към модела на европейски правила, който в момента доминира, мисля, че съществуващия механизъм на многостепенно управление, а, който се задава от настоящите договори, това ще бъде достатъчно за управлението. И за по-силното интегриране на страните членки. Така че като цяло можем добре да работим, използвайки тези инструменти. Разбира се, ако въведем елемента на допълнителен фискален капацитет, като част от а, е, управлението на економическия и паричен съюз, ако въведем този елемент на а, е, ресурсите и ако ние политиците виждаме, че сред 27-те страни членки е, има съгласие за въвеждане на това, нещо, което видяхме миналата седмица, разбира се, ще навлезе в е, една нова зона. И трябва да помислим за влиянието на институциите, Мисля, че това е една тема, която можем да развием в нашия доклад. И смятам, че един от резултатите трябва да бъде не да изградим стена между страните от еврозоната и страните извън еврозоната, а да изведем на преден план разликата между страните Евро плюс с, за които се предвиждат дерогации и другите така наречени държави opting out. в нашата пътна карта трябва да зададем възможностите за изграждане на мостове за изграждане на многостепенно управление. Мисля, че имаме някои такива възможности. Трябва да поработим още малко за допълнителните възможности извън бюджет, модел извън бюджета, модел основаващ се на заселеното сътрудничество, модел, основаващ се на допълнителен фискален капацитет и след това да развием това, което вече сме записали в нашето становище, а именно какво е възможно да се направи в рамките на настоящите договори. Мисля също така, че тъй като имаме мандат за това, трябва да поработим малко повече и по нещо друго, тъй като в е, доклада Тайсън е записано, че трябва да започнем е, подготвителната работа. Трябва да започнем, т.е. Да, да мислим за това, как е, измененията на евентуалното изменяне на договорите ще засили многостепенното управление, което се основава на различни правила и на различни ресурси. Смятам, че ни предстои много работа от тук нататък и се надявам нашите е, колегите да дадат полезни идеи. Благодаря ви, господин Гуалтиери. Поиска думата колегата Дав. Имате думата. Um, uh, Господин председател, благодаря ви много. Благодаря и на докладчиците. Много насърчително е това, което казахте. Искам да кажа няколко неща, които могат да доведат до изготвянето на един отличен доклад, защото той действително трябва да бъде отличен. Парламентът няма много време, за да се подготви за конвент. Знае, че това ще бъде чак през 2015 година, но има неща, които ще отнемат вниманието ни до тогава. Трябва да се направи много преди да започне предизборната кампания. За да навлезем с нови сили в работата на конвента в последствие. Аз ще дам някои първоначални идеи. Комисията заплашва, че следващата година ще излезе с проекта за политически съюз. Ние трябва да разговаряме с комисията уверено, И това може да се осигури чрез доклада, който обсъждаме. През декември Европейският съвет в заключенията ще посочи, че поема а, ангажимент за формален процес за промяна на договорите през 2015 година. А, но считам също, че трябва да започне един процес а, на обмислене на въпроса междувременно и тук парламента трябва да играе видима роля. Ние трябва да присъстваме в случай, че се постигне съгласие да се премине към по-задълбочена политическа интеграция. Аз съм доволен от речта, произнесена от канцлера Меркел преди две седмици в този парламент. Считам, че предишната е реч в Брюш, където говори за метод на, на Съюза, беше по-скоро междуправителствено изказване, но от тогава отречта в Брюш, канцлера е постигнала напредък в мнението си. Тя говори за важността на Съюза, както и на Европейския парламент. Има промяна в мисленето в Германия по въпроса. За това считам, че парламентът трябва да отговори, като направи един жест, за да увери членовете на еврозоната, че ще сме готови да адаптираме своя собствен правилник, за да отчетем особения характер, характер на решенията в фискалната сфера, които ще се вземат в еврозоната. Можем да обмислим създаването на комисия за контрол в рамките на Комисията по економическите и парични въпроси. Разбира се, гласуването ще бъде от всички депутати в пленарна зала, но част от подготвителната работа трябва да се осъществява от специализирана комисия за наблюдение на еврозоната. Читам, че този въпрос трябва да бъде включен във вашия доклад, защото не можем да игнорираме влиянието на многостепеното управление върху вътрешната работа на парламента. На второ място Както виждаме в публикациите във вестниците, държавите членки, в които има тенденции към получаване на независимост на някои региони, като например Шотландия или е, Каталуния, е, започва да се проявяват е, все по-ярко. Има надигане на нациите в този смисъл – Това може да доведе до увеличаване на броя на държавите членки. Разбира се, аз предпочитам предложението, което направих за транснационални листи в изборите за Европейски парламент, както и за регионални избирателни райони в през предизборния процес в по-големите държави членки, като Испания, например, или Полша. Би било добре, според мен, в доклада си да включите и това явление. Още една идея – за адаптиране ролята на държавите членки е свързана с едно ясно предложение за по-малък състав на комисията. Разбира се, Лисабонският договор не успя да постигне тази цел, защото беше включена на налудничетата идея, че министър-председателите трябва да намерят формула, за две трети от е, националностите. Това не беше постигнато. Абсурдно е дори да очакваме, че те ще направят подобен опит. Така че следващият път е, трябва пряко да настояваме за по-малък състав на Европейската комисия, номинирана от председателя и избирана от Европейския парламент. По този начин ще се прекъсне тази връзка между държавата и съответния комисар, която е вредна и това ще подобри качеството на вземането на политически решения, както и качеството на законодателната ни дейност. И четвъртият елемент, който би бил благодарен, ако бъде включен, се отнася до сегашната позиция на Норвегия, Швейцария и Турция. И трите страни имат неудовлетворителни, нестабилни отношения с Европейския съюз. И считам, че ако сме сериозни по въпроса за творчески подход към многостепенното управление, трябва да подобрим и да кодифицираме в договора статут на асоциирано членство. Страни като Турция или страни, които искат да се присъединят към Европейският съюз, които са или които са готови да опитат, но не могат. Това ще позволи и на сегашните държави членки, които предпочитат да не се включат в федералният модел. За тях трябва да е, има възможност за едно добро, стабилно отношение с Европейския съюз. И считам, че не можем да приключим разговорите по многостепенното управление, ако не обмислим и възможността за асоциирано членство. Благодаря ви. E Благодаря. Следващия, който се е записал е господин Браунс. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз имам всъщност въпрос. Този въпрос идва от казаното от господин Гуалтиери. Той каза, че разграничението не е между 17-те члена на еврозоната и 10-те, които не са членове на еврозоната, а между Обединеното кралство, което има възможност да не участва такова право, и временните дерогации. Това, което се питам е следното. Обедени ли сте и вие и другите, че тези девет в крайна сметка ще се присъединят към еврозоната? И ако някой реши да размисли, има ли начин да бъде принуден? Зададех, то, зададох този въпрос на господин Барозо, като част от по-голям въпрос, но той отказа да отговори на тази част от а, въпроса ми. Да. Ако всички са убедени, че тези 9 плюс бъдещи членове наистина неизбежно ще станат член, членове на еврозоната, то тогава Обединеното кралство като асоцииран член може да избегне проблема, свързан с многостепеното управление, защото пълноправните членове ще бъдат включени и няма да има нужда да се управляват различни нива а, на членство. Ясен ли е въпросът ми, не знам. Благодаря, господин председател. Знам, че времето е недостатъчно. а Тази точка е много интересна и трябва да се разберем по нея. Въпреки това, аз Смятам, че ние, Комисията по конституционни е, въпроси, трябва още от сега да вземем предвид е, процесите, които вече тъкат. Трябва да ги вземем предвид, когато говорим за бъдещото многостепенно управление на Европейския съюз. С е, Лисабонския договор и записаното в него относно валутния съюз. Не отговаряме на съвременното развитие. Ние трябва добре да си помислим на къде искаме да вървим, как трябва да изглежда един економически и валутен съюз, който да обхваща всички страни или поне дава възможност на тези всички 27 страни да работят заедно в един общ съюз. От въвеждането на единната валута констатираме, че този път към сближаване и на економиката все още не е извървян до край. И за това ние като политици трябва да помислим за това по какъв начин да организираме по нов начин механизмите. Най-вероятно ще ни е необходим конвент или нещо друго, което да направи възможен един широк обществен диалог. И ние в парламента трябва да помислим за това как да направим тази конструкция по-демократична. Не знам а, дали просто трябва да се адаптираме към реалността. Нека да видим какво представлява тя. Съществува за момента еврозоната, но има държави, които са извън тази е, зона. Те трябва да имат възможност за е, участие в вземането на решение за бъдещето на економическия валутен съюз, защото общата валута има нужда от обща економическа политика, обща фискална здравна политика, социална политика. Е, защото валутния курс като механизъм за е, създаване на баланс между различните економики вече не съществува като възможност, защото имаме един валута. И за това съм съгласен с Ендрю Дав, е, когато той казва, че е, трябва да направим голям ход, трябва да направим сериозно предложение на обществеността, за да може тя да бъде наясно с е, перспективите на Европейския съюз. И след това трябва заедно да помислим за економическия съюз, за паричния съюз, за фискалния съюз и в крайна сметка и за социалния съюз. Ние не сме федерална държава, най-вероятно не искаме да станем, но трябва да помислим каква трябва да бъде конструкцията, каква трябва да бъде структурата, която да изпълни всички тези задачи, която да включи държавите в целия този процес. Парламента трябва да даде убедителен отговор на всичките тези въпроси. И тъй като Времето ни изтича. Ще кажа само, че нашата политическа група с удоволствие, че участва в предстоящата работа и с интерес очаквам предстоящите дебати. Благодаря. Сега възможност за отговор на двамата с автори. Господин Гуалтиери е пръв. Искате ли да отговорите на казаното? I cannot uh, reply fully to those important uh, contributions. Много благодаря за идеите на колегите. Много интересна дискусия. Тя показва, че наистина имаме нужда от повече време, за да се обсъдят тези важни елементи Надявам се новия работен документ, с който ще излезем, да даде добра основа за този етап на дискусията. Сега по казаното от Андрю. Първия въпрос. Възможността парламента да се адаптира към една по-силна рамка за управление на паричния и економически съюз е много важна. Съгласен съм, че от институционална гледна точка казаното от Меркел е стъпка напред, сравнение с казаното в Брюш. високо ценя, че тя поддържа общностния метод, но мисля, че продължава да има две идеи. Един съюз, основан на правила, и един евросъюз или съюз на еврото, който се основава на ресурсите. Трябва да се въведе този елемент в доклада ни за това какво ще е въздействието върху Европейския парламент в зависимост от различните рамки за управление. Съгласен съм, че формата на комисията, без промяна на договорите и последствие на такива, трябва да бъде разгледан от доклада ни. както и евентуално преразглеждане на нов а, тип членство, асоциирано членство. Това трябва да се разгледа. Не казвам, че това е един от, от, едно от решенията на дискусията за многостепенното управление. По регионално въпрос не съм сигурен дали това трябва да се включи, защото това отива повече на друга посока. And also Pandora box on other implication and I think that we should dedicate on... И смятам, че трябва да има конкретен доклад по останалите въпроси. Това е ново предложение, сега няма да обсъждам. А, по въпроса на господин Бронс. Не става дума за доверие, става дума за правно задължение. Имаме разлики между държавите, които са решили да се присъединят и онези, които са избрали да не се присъединяват. желанието, политическата воля са свързани, разбира се, с различни цикли в националната демокрация, но това не променя правния статут. Към това трябва да добавя, че всичко зависи и от нашия капацитет да, под, да подсилим такъв тип управление на паричния съюз и да преодолеем еврокризата. Не само правно, но юридически да има яснота за такъв тип а, членство. И накрая господин Шолц Благодаря ви за изказването. Съгласен съм най-общо с вашия подход. Надявам се да участвате активно в дебат. Благодаря. И аз благодаря. Иска ли господин Тръсковски да добави нещо? Just... Много се радвам, че не няма тук постоянно само тъга. Има ново хайко на Ромпой, което цитирам на английски. Мисля, че ние с Роберто няма да сме единствени. Има много други като нас. Интересни съвети чухме. Съгласен съм с Андрю. Трябва да направим всичко възможно този доклад да бъде наистина добър, защото той е важен за това, което правим преди конвента. Чакаме Ван Ромбой. Искаме да му отговорим по начин по-конструктивен от цитираното Хайко. Сега, що се отнася до по-малката Европейска комисия? От 75-та година са тези идеи във въздуха. Вече 40 години се опитваме да ги изчистим. Имахме всякакви аргументи, но видяхте какво стана при предишните преговори. Ирландия и така нататък. Всички аргументи за и против са чути хиляди вече пъти. Въпросът е сега дали идеята ще бъде подкрепена. Като парламент можем да предложим такова нещо, но трябва да намерим и подходящия момент това да се случи. Що се отнася до парламента и многостепенното управление, мнозина потвърдиха, преди половин година това изглеждаше като една идея, която няма да бъде подкрепена тук, но се оказа, че е подкрепена от много, много хора. Но е трудно сега. Не става дума само за економиката, и за бъдещето на нашата, нашия парламент за валутния съюз. Съгласен с Роберто, че трябва да се мисли за онези че има такива, които искат да се присъединят, но ние всички в парламента, членовете на еврозоната, онези, които не са в еврозоната, онези, които имат опт-аут или така поне си мислят, Не знам дали такъв прецедент ще бъде добре е, за Съюза или процедурно, но знаете становището ми. За момента го поддържам. Сега за асоциираното членство. Всичко зависи от това, как е замислено. Ако погледнем нези държави, които са в процес на договаряне на членство, но, да речем, нещата не върват добре, меко казано, като например Турция, то тогава асоциираното членство всъщност е една добра идея. Защото всички знаем какво се случва с преговорите с Турция, но и с други държави. Но не съм сигурен, че това ще ни направи по-убедителни на Балканите. Имаше държави, на които обещахме членство, не може нашите пактус нон серванда да останат така. Ако предложим астиране членство, пък трябва да сме убедени, че това членство не уронва по никакъв начин убедителността на нашия проект. Знам, че колегата Андро не мисли така, но според мен Европейския съюз се опитва да преосмисли естеството на взаимоотношенията с държави, на които е обяснено, обещано членство или настоящите членове. Не мисля, че трябва да се отказваме така лесно от държави членки, защото това може да доведе до фрагментиране. ако в крайна сметка англичаните решат, че искат да напуснат Европейския съюз, то няма проблем. Но до това не трябва да бъде насърчавано. Понякога сме гневни, понякога сме принудени да го кажем, но за асоциираното членство не искам да критикувам. Но трябва да видим какво искаме да направим, как ще го използваме, за да не станат контрапродуктивни на нашите амбиции нещата. Изчетах ви това, Хайко, не само за да ви разсмея, но ако в нашата комисия ние не сме оптимисти, то тогава кой да е оптимист? Цялата идея за многостепенното управление цели е, да покаже, че имаме идея за бъдещето на Съюза. Трябва да изпратим такъв ясен сигнал. Не сме само политици, но и експерти. И говорим за, против използваме всякакви аргументи. Но, в крайна сметка, това е ролята ни, но искаме да изпратим ясно послание. There is hope for, for, for the project. има надежда за проекта ние можем да постигнем нашите цели, ако изцяло преосмислим методите, които ползваме, ако нашето послание е, е, е ясно, то ние трябва много внимателно да го обмислим а, и да видим дали не трябва да се създаде подкомисия на ЕКОН. Може би е, логиката ни подсказва да, да следваме двете предложени е, идеи, но трябва да внимаваме да не изпратим погрешния сигнал, че сме заели отбранителна позиция. Аз мисля, че ни изпращаме тези сигнали, именно защото не сме заели отбранителна позиция. Благодаря ви много. Добре, както винаги виждаме, че тази тема е много богата, има много идеи. Надявам се за 18 декември вече да имаме работен документ, за да можем да обсъждаме вече нещо написано, нещо детайлно. И такава да е дискусията ни. Сега преминаваме към гласуването. Ще ви помоля да ме извините, но трябва да си тръгна. Така че ще помоля госпожа Рекрип да поеме председателския пост. Добра работа на всички! Bonjour, mes chers collègues. Добър ден, уважаеми колеги. Преминаваме към поредица от гласувания. Първо ще гласуваме докладът на председателя Казини за изменение на член 15, параграф 2, втора линия от правилника на парламента относно определенето на поредността на старшинството на заместник-председателите, избрани чрез акламация. Преминаваме към гласуването. Първо, второ изменение. Първата част има устно изменение на господин Дав. Благодаря. Раздал съм изменението. Целта на устното изменение е да се внесе промяна в сегашното правило, предвидено в член 13, алинея 1, където се говори за доброто представяне на държавите членки при избиране на ръководители на Европейския парламент. Това е малко остаряла формулировка, целта на която е да се гарантира е, географският баланс. Мисля, че тази формулировка е малко по-съвременна. Господин Черковски, проблемът е, че устното изменение току-що ни беше представено и честно казано дори думата на английски, която се използва officers, която е коректна на английски, не зная дали включва всички постове, за които се има предвид. Аз нямам нищо против английския вариант на fair representation, отколкото на geographical balance. Господин Дав. С 27 държави членки ще бъде невъзможно всички те да бъдат представени от техен представител в бюрото на парламента. Да разбирам ли, че устното изменение не се приема? Устното изменение не е гласувано. Няма да се гласува. Добре. Ще гласуваме второ изменение, първа част. Кой е за? Против? Изменението се отхвърля. Второ изменение, втора част. Извинете. Да, втора част. Кой е за? Ки е контр? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Suivant, pardon, les amendements suivants, les amendements 3. Трето изменение. 4, 6 и 7 също. отпадат. Гласуваме изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по проекто доклада. Кой е за? против, въздържали се. Докладът се приема с 20 гласа за и един въздържал се. Преминаваме към гласуване на доклада на господин Рангел проект за становище за изменение на регламент 1093 за създаване на Европейски надзорен орган, свързан с пруденциалния надзор над кредитните институции. Компромисното изменение. Първо, гласуваме компромисно изменение А. Кой е за? против, въздържали се. Компромис А е прият. Компромисно изменение Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шесто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Шесто изменение се приема. Седмо изменение. Кой е за? Против? въздържали се. Седмо изменение се приема. Осмо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Осмо изменение се приема. Девето изменение. Кой е за? Против въздържали се. Девето изменение се приема. Седемнайсто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Седемнайсто изменение се приема. Осемнайсто изменение. Кой е за? Против? Против. Въздържали се. Осемнайсто изменение се отхвърля. Деветнайсто изменение. Кой е за? Против. въздържали се. 19-то изменение се отхвърля. Компромисно изменение С. Кой е за? Против. Въздържали се. Компромисно изменение С се приема. Компромисно изменение Д. Кой е за? Против? Въздържали се? Компромисно изменение Д се приема. 13-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. 13-то изменение се отхвърля. Първо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Първо изменение се приема. Второ изменение. Кой е за? против, въздържали се. Второ изменение се приема. 14 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. 14 изменение се приема. Трето изменение. Кой е за? Против въздържали се. Трето изменение се приема. Четвърто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Четвърто изменение се приема. Сега гласуваме установището. Кой е за? против, въздържали се. Проектостановището се приема. Преминаваме към доклада на господин Дав за проектостановище за възлагане на Европейската Централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с потенциалния надзор над кредитните институции. Има множество изменения. Гласуваме 20 изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? 20 изменения се приема. 21 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 21 изменение се приема. 89-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение А. Кой е за? Против? Въздържали се? Компромисно изменение А се приема. 91 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Деветдесет първо изменение се приема. 23-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 92 ро изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 93-то изменение се гласува заедно с 94, 95, 96 и 99. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърлят се. седмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 97 изменение се отхвърля. 98 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 98 изменение се отхвърля. 24 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 24-то изменение се приема. Изменение 100. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 25-то изменение. Кой е за? Против? въздържали се. 25-то изменение се приема. 101-во изменение. Разделно гласуване. Първа част. 101-во изменение. Първа част. Кой е за? Против. въздържали се, приема се. Втора част на 101 изменение, кой е за, против, въздържали се. И втората част се приема. 26-то изменение. Кой е за? против, въздържали се. 26-то изменение се приема. 102-ро изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. 102-ро изменение се отхвърля. 103-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. 103-то изменение се отхвърля. 104-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 104-то изменение се отхвърля. 105-то изменение. Кой е за? против, въздържали се. 105-то изменение се отхвърля. 106-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. 106-то изменение се отхвърля. 107-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. 107 се отхвърля. 108 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 108 изменение се отхвърля. 27 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 27 се приема. 28 изменение. Кой е за? Против? против, въздържали се, 28 изменение се приема. 29 изменение, кой е за, против, въздържали се, 29 изменение се приема. 109 изменение, кой е за, против, въздържали се. 109-то изменение се отхвърля. 300 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. 300 изменение се приема. 110 отпада. 111 изменение. Кой е за? против, въздържали се. 112 изменение се отхвърля. 112 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. 112 изменение се отхвърля. 113 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. 113 изменение се отхвърля. 114 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 114 изменение се отхвърля. 115 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 116 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 117. Кой е за? Против? Въздържали се? 118 се приема. 117 се приема. 118. Кой е за? Против? Въздържали се. 118 се отхвърля. Компромисно изменение Б. Кой е за? Против? Въздържали се. Компромисно изменение Б се приема. Компромисно изменение С. Господин Дав, има устно изменение. То беше също разпространено. Предложението по този начин се доближава повече до компромисното компромиса, постигнат в Комисията по економическите и парични въпроси. Казва се, че председателят на надзорния съвет ще бъде одобряван от съвета. Ще се номинира от управителния съвет на ЕЦБ. след получаване на съгласието на Европейския парламент, който трябва да проведе изслушване на кандидата. Председателката, има ли някой нещо против това устно изменение? Или можем да го гласуваме? Ще го гласуваме. Гласуваме устното изменение, представено от колегата Дав. Кой е за? Против? Въздържали се? Устното изменение се приема. 123-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 123-то изменение се отхвърля. 124-то изменение. Кой е за? Против? Приема се. 125-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 125-то изменение се отхвърля. Компромисно изменение Д. Кой е за? Против? Въздържали се? Компромисно изменение Д се приема. 127 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 127 изменение се отхвърля. 128 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. 128 изменение се приема. 130 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 130 изменение се отхвърля. 34 изменение. Кой е за? Против? Против. Въздържали се. 34-то изменение се приема. Бихте ли ни казали точно с колко гласа се приема? 13 за, 9 против. 132 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 36-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 13 за, 9 против. 37 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 38 изменение. Кой е за? Напротив, Приема се. 133-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 39-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Сто четвърто изменение. Добавени на няколко думи. Националния парламент на участваща държава. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се добавката. 135-то изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 136-то изменение, кой е за, против, Отхвърля се. 11 срещу 11. 400 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 137 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 138 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 141 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 142 изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 143-то изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 144-то изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение е. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 145-то изменение, кой е за, против, въздържали се, 145-то изменение се отхвърля. 41-во изменение, кой е за, против, Против. Отхвърля се. 139 изменение. Десет на 11 гласа. Искате ли проверка? 139 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 140 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 42 изменение. Кой е за? Против? против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Второ изменение, кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. 43-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Четвърто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 48 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 49 изменение. За? Против? въздържали се. 49-то изменение се отхвърля. Трето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 50-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 51 изменение. Кой е за? Против. Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение F. Кой е за? Против. Въздържали се. Компромисно изменение F се приема. 54-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 55-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение Г. Кой е за? Против? против, въздържали се. Компромисно изменение Г се приема. 58 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 59-то изменение. Кой е за? против. Въздържали се. Отхвърля се. 60-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение. Кой е за? Против. против, въздържали се, приема се. Осмо изменение, кой е за? Против, Приема се. Може ли да направим проверка? Аз приброи гласовете 11 за, 11 против. Добре. Добре, ще прегласуваме изменението. Кой е за? Maintenant, j'en ai seulement 10. Maintenant, Qui est contre Protif. Отхвърля се. Nous passons directement à l'amendement 9. Гласуваме изменение 9. Предходните изменения бяха част от ам, блок изменения. Затова сега гласуваме изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 67 изменение. Кой е за? Извинете. 68 изменение. 68 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 70-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 70-то изменение се приема. 71-во изменение. Седемдесет и първо изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Единайсто изменение, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение хаш. Кой е за? Против? Въздържали се?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 the articles. Bon. 34A and, then and 34B. 34B. Okay. Mm-hmm. Bien, bah, ah, procédons à ce... Добре, ще преминем към разделно гласуване, ако няма никой против. Компромисно изменение и Гласуваме първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Първата част се приема. Втората част на компромисно изменение и кой е за? против, въздържали се. Втората част също се приема. 16-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 16-то изменение се приема. 77 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Oui, nous en arrivons au compromis. Компромисно изменение J. Господин Даф, има думата. За да има съответствие с това, което направихме по компромис С, думата избран, elected, на шестият ред. Вместо elected трябва да се използва думата approved. Това е в... за да се приведе в съответствие това, което вече гласувахме. Сега преминаваме към гласуване на компромис J. Кой е за? против, въздържали се. Компромисното изменение се отхвърля. 10 гласа за, 12 гласа против. Гласуваме компромисно изменение 17. Кой е за? против, въздържали се. 17-то изменение се отхвърля. 79-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80-то изменение. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 81 во изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 81 во изменение се приема. 18 то изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 19-то изменение. Извинете, има първо добавка. Добавяме нещо към изменение 82. Кой е за добавката? Против? Въздържали се? Приема се. 19 изменение. Кой е за? Против. въздържали се, отхвърля се. 83-то изменение, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 84-то изменение, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 85-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 86-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 87 то изменение. Кой е за? Против? Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме цялото становище. Кой е за? против, въздържали се. Приема се. 18 за, 2 гласа против и 1 въздържал се. Поздравления на всички колеги! Господин Брок, имате думата. Имам да кажа нещо, което няма пряка връзка с това, но има косвена. Току-що прочетох предложенията за компромиси по доклада на Силви Голар в комисия ЕКОН. Там тя прави предложение за ролята на Европейския парламент и националните парламенти, предложения, които вървят против досегашната линия на Европейския парламент. Мисля, че този въпрос е от институционално значение. Мисля, че ЕКОН е, а, няма право да разпространява такива предложения, засягащи институционалната а, уредба на а, парламента и предлагам да прегледаме тези предложения. Господин Дав. Както винаги, господин Брок е прав. аз в качеството си на докладчик е, ще говоря с хората, които отговарят за този въпрос от е, комисия ЕКОН и ще се опитам да изясня каква е позицията на парламента по този въпрос. Господин Глотиери. Бих искал да добавя, че всичко свързано с евентуални изменения в е, договорите е изцяло в е, е, прерогативите на нашата комисия. Но институционалната рамка на Европейския съюз с всичките му институции е в прерогативите на нашата комисия, така че господин Брок е прав да повдига този въпрос и да изказва мнението, което чухме. Желая ли някой друг да вземе думата? Не, добре, взимаме предвид това, което се каза ще помислим върху това, дали да не напишем писмо от председателя на нашата комисия до председателя на комисията ЕКОН, в което ще запишем това, което току-що се каза. За съжаление има повече включени микрофони. Ще изпратим това писмо в копие до председателя и ще видим как ще процедираме официално от тук нататъка. Ако всички са съгласни, мисля, че това е най-добрият начин, по който може да се процедира. По този начин ще може да изразим нашата позиция като комисия. Maintenant que la séquence de vote est terminée, nous abordons... Euh, Тъй като приключихме гласуването, преминаваме към правата към финала. Последната точка от дневния ред. Доклад на господин Газ... Казини тълкуване на членове 186 и 187 от правилника за дейността на Европейския парламент. Състав на комисиите и заместник членове. Mais ceci étant, en l'absence euh, du président в отсъствието на председателя Казини, който отговаря за този доклад, ако някой от колегите иска да отправи послание днес, може да го направи, но тъй като това не е така, предлагам да отложим разискването по тази тема, освен ако някоя политическа група или депутат не биха желали да направят коментар, но не можем да да не дадем възможност на председателя Казини да направи изказване. Госпожо председател, мисля, че можем да одобрим писмото такова, каквото е в момента, без да го обсъждаме. Благодаря. Е, Поне аз с удоволствие би гласувал за. Галтиери? Господин Галтиери. Благодаря. Нашата група подкрепя тълкованието на член 187.1 по причини, които вече сме изтъквали в дебата. За нас това тълкование отговаря в по-голяма степен на разпоредбите за пропорционалното представителство на политическите групи е, в комисиите. Трябва да бъде запазена тази представителност и за това приемаме предложения текст. Yes, so without, uh... Без да отнемам повече време и ние сме съгласни с тълкованието, така че можем да го одобрим. Voilà. Добре. За да имаме по-ефикасна работа, е, ако има консенсус, да одобрим още днес тълкованието така както прилага председателя Казини, ако няма никакви възражения от политическите групи, бих предложила да одобрим предложението. Има ли консенсус между групите да се приеме тълкованието така както е представено от председателя Казиния? Благодаря. Ще предам това на председателя. Благодаря ви, колеги. Обявявам заседанието за закрито.